Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie zur Уважаеми колеги, добре дошли. Добре дошли на предвеликденското заседание. Днес искахме да имаме и след обед заседание, но не успяхме да го организираме, така че то бе отложено поради други ангажименти на колегите. И е така, втора точка. Искам да ви кажа, че имаме и изданието на Конт. Освен това, след малко ще чуем номинирания за Сметната палата от унгарска страна. Имаме един специален доклад на Сметната палата. Ще обсъдим двете, освен това, двете ни командировки до Ливан, Йордания и Турция, Турция ще се занимаваме и с Световната банка, с споразумението между Комисията и Световната банка от миналата година, което се оказа до някъде противоречиво. Трета точка – прилагането на ЕФСИ. <clears throat> Това е становище – Такола е докладчик. Иска ли той, моля, думата? Благодаря. Аз мисля, че най-добре е тук да бъда кратък. Благодаря на всеки го от докладчиците и на колегите, които ми помогнаха в работата по доклада. Най-добре е да гласуваме направо. Добре. Изменение първо. Против. Въздържали се. Прието. Второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Трето. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Нека проверим to see the majorities people. No. Wie sieht's aus? Check is over. And it is rejected. Amendment 4 in favor, against, abstentions rejected. Amendment Изменение 4 за против въздържали се прие... отхвърля се 5 за против въздържали се отхвърля се 6 за против въздържали се приема се 7 за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 против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласуват. гласувайте по 13 изменение. EPP is one too much. EPP is one too much. От ЕНП има един глас повече. And it is adopted. Amendment. Приема се 14 за, против, въздържали се, приема се 15 за против, въздържали се, приема се. За, 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 отпада, 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за,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 31 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 31. Проверка. Чек. Чек е It is rejected. 32 in favor. 32 е, за, против, въздържали се. 32 за, против, Въздържали се? Нека да направим проверка по 30. Check is over. And it is adopted. 33 Приема се 33, отпада. Компромис 1 за, против, въздържали се. Приема се 36 за, против, въздържали се. Проверка по 36. Мисля, че се отхвърля, но все пак. EPP is one too many. Един глас повече има от ЕНП. And the vote is over. Check is over. And it is rejected. Отхвърля се. 37 отпада, 38 за, против, въздържали се, приема се, 39 за, против, въздържали се, отхвърля се, 40 за, против, въздържали се, приема се, 41 за, против, въздържали се, отхвърля се, 42. Проверка по 41. Check for 41. Проверка по 41. And it is rejected. Отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 отпада, 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се. Е, по 45 кой е против?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 Приема се 57 за, против въздържали се, приема се 58 за, против въздържали се. Електронна проверка. 59 за, против въздържали се. Приема се 60 за, против въздържали се. Нека да направим проверка по 60-то изменение. For 60. Проверка по 60-то. Чек за оба. Край на проверката.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 and it is rejected. Отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се 71 за, против, въздържали се, приема 72 за, против, въздържали се, приема се. Цялото становище е поименно гласувано. The vote is closed. And 19 to 2 by... 19 гласа за, Двама, двама против, един въздържал се. Поздравление на господин Таково. А сега удължаване на ЕФСИ и е, технически подобрения към фонда и Европейския, Европейската инвестиционна консултантска група. Докладчикът иска ли думата? Да, искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и на останалите колеги, които бяха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 и се приемат. Всъщност, извинете, от 15 до 17 са идентични и се приемат. 18 за, против, възражали се, отхвърли се 19 за, против, възражали се, отхвърли се 20 за, против, въздържали се, нека да направим проверка по 19. 20, 20. 20, I'm sorry, we checked 20, 20.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 Приема се 35 за. Против. Въздържали се. Проверка по 35. Отхвърля се, според мен, но да видим край на проверката. Отхвърля се. 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 за. Против въздържали се, приема с 39 за, против, въздържали се, приема с 40 отпада, 41 за, против, въздържали се, приема се, първо изменение за, против, въздържали се, приема се, 42 за, против, въздържали се, отхвърля се, 43 за, против, въздържали се, проверка по 43. Край на проверката. Отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 на две части по първата за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Първата част на 46-то изменение. Край на проверката.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 The check is over. And it is rejected. 61 and 62 in... Отхвърля се 61 и 2 за, против възражали се. Приемат се 63 за, против възражали се. Приемат се 63 за, против въздържали се. Приемат се 65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 Един глас повече има от ЕНП. Сега всичко е наред. Извинете. Uh, uh, Край на проверката. Приема се. Благодаря. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против въздържали се, отхвърли се 72 за, против въздържали се, отхвърли се 73 за, против въздържали се, отхвърли се 74 за, против въздържали се, отхвърля се 6 за, против въздържали се, приема 75 за, против въздържали се, приема се 76 за, против въздържали се, приема се. Отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против,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 въздържали се, приема се 92, за против, въздържали се, приема се 93, за против, въз... нека да проверим още веднъж електронно. 93 проверка. Check is over. And it is adopted. Приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се, 95 за,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 Гласуваме цялото становище поименно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 30, с 18 на 4. Благодаря на всички. А сега гласуваме а, Фонда за устойчиво развитие. Имате думата, господин Тарант. Няма всъщност какво да кажа. Ако има въпроси. Поправка 29. За, против, въздържали се, отхвърля се. 31. За, против, въздържали се, отхвърля се. 32. За, против, въздържали се. Електронна проверка на 32, моля. 32 in the check. The check is over. Край на проверката. Приема се. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. 36. Отпада. Компромис 2. За, против, приема се. Поправка 2. За, против, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, приема се. 41 отпада. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се. Може ли проверка на 43? 43. Край на проверката. Може би бърза много. 44 за, против, въздържали се. Прием 5 за, против, въздържали се. Би трябвало да е отхвърлено, но може ли проверка на а, 5? Край на проверката. Отхвърля се. 45. За, против, въздържали се, приема се. 46. За, против, въздържали се, Отхвърля се. 46. За, против, въздържали се, приема се. 47 отпада. 48 отпада. 49. За, против, въздържали се, отхвърля се. 50. За, против, въздържали се, приема се. 51. За, против, въздържали се, отхвърля се. 52. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5. За, против, против, въздържали се, приема се. Номер 8 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, извинявайте, отпада. 9, номер 9. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но може ли да проверим още веднъж 9? Проверка на 9. Край на проверката. Приема се. 58 за, против, въздържали се. Кой е за 58? Приема се. 59 за. Не, той отпадаше. Из... За, против, въздържали се, приема се. 6... 10 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 62. Би трябвало да отхвърлям, но може и да проверим още веднъж 64. Електронна проверка. Край на проверката приема се. 65.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 Господин Новаков не гласува. Госпожа Или Копец не гласува. Госпожа Петова гласува. Господин Целов. 8. Да, госпожа Питова, господин Целя, господин Шмидт, Телафранка, Франка, 8 души сме, и аз включително, които гласуваме. Не, не, не се притеснявайте. 65. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се,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 приема се 86, приема се 87 за против, въздържали се, приема се. И нека сега да гласуваме цялото становище по именно. Край на гласуването. Приема се с 18 на 2 гласа. Поздравления за докладчика. А всички, които искат да напуснат, моля да го направят бързо и безшумно, защото бихме искали да продължим с номинацията на колегата, който е заместник-председател на Унгарската Сметна палата, господин Илдико Галпелц. Много се радваме, че унгарското правителство най-после номинира своя кандидат, защото отдавна ни, а, ние чакаме тази номинация. Добре дошъл. Вие познавате какво трябва да се случи. Познавате процедурата, познавате кандидатката. Кандидатката трябва да се представи, след което докладчикът, е, колегата Тарант получава думата, след което имаме възможност за въпроси. Госпожо, имате думата. Thank you very much. Много благодаря, уважаеми членове на комисията, госпожо председател, скъпи колеги. За мен е голяма чест, че съм пред вас в качеството си на кандидат, номиниран за а, Сметната палата. А, за а, своите а, компетентности мога да кажа, че отговарям на изискванията и нямам конфликт на интереси, така че позволете накратко да се представя с професионалния си опит и плановете за бъдещето, които са свързани с назначението на този пост. През професионалната си кариера, през цялото време съм се опитвала да увеличавам познанията си, да подобрявам квалификацията си като експерт-счетоводител и съветник на европейско ниво. Е, в своята академична дейност приключих, когато станах евродепутат, но продължих с професионалното си развитие, като член на комисията за бюджетен контрол и комисията по економически въпроси. Участвала съм в целият процес на работа и съм имала достъп до всички възможни документи в качеството си на заместник-председател. Миналата година се хабилитирах по темата за използване на целият потенциал на вътрешния пазар. Винаги съм се интересувала от възможностите на един европейски пазар. Толкова за миналото ми. А сега бих искала да кажа няколко думи за а, а, което бих искала да работя по което бих искала да работя, ако стана член на Сметната палата. Смятаме, че а, Одита, който се провежда, е, трябва да бъде изпълняван и планиран така, че да служи на интересите на европейските граждани. Е, той трябва да показва слабостите, да определя рисковете и да дава възможност да се реши в какви сфери могат, може да се работи, за да се преодоляват те. Становищата ще служат като основна насока за работа на евродепутатите и на държавите членки. Важно е да се види, че проучванията и анализите, които се правят, трябва да бъдат на разположение на членовете на парламента. Бих искала да използвам тази възможност, за да споделя някои мисли по отношение на техническото развитие. Възоснова на своя опит като аудитор и като евродепутат. По отношение на бюджетните становища във връзка с един и вътрешен пазар, трябва да се разработят методически указания, които да подпомагат работата на евродепутатите и да ги улеснат в разбирането на структурата и процесите, свързани с него. Е, европейския бюджет е, се управлява съвместно от държавите членки и затова оценките, които се правят по време на контрола е много важен. Държавите членки трябва да бъдат в състояние да получават пълна и а, е, точна информация. За това смятам, че трябва по подробно да се следи и изпълнението му от страна на европейските е, на евродепутатите. Също така възнамерявам да насоча вниманието към конкретните доклади, които се изготвят специално за парламента. Тези доклади не винаги получават заслуженото внимание. Едновременно с това становището по отношение на законодателните инициативи е изключително важна, важно правомощие. Не бива да пренебрегваме а, спазването на регламентите за бюджета на Европейския съюз, но това само по себе си не гарантира ефективност. Ефективността на разходите и целенасочените одити определено могат да подобрят ефективността при използването на европейските фондове. Освен това съм убедена, че конкретни проучвания и изисква, конкретни проучвания трябва да бъдат обект на специално внимание. Би било интересно да се проучи дали добавената стойност от използването на европейските фондове се взема предвид при планирането е, дали обхвата на контрола на качеството, който е изключително важен, се изпълнява според препоръките на Европейската сметна палата. Палатата трябва да може да разчита на националните институции, за да изпълнява задълженията си. Затова дублирането на задачите би трябвало да се избягва. И прекалената административна тежест би могла да бъде намалена. Има дълга традиция в такова сътрудничество. Например, големи подобрения бяха постигнати при стандартизирането, освен това е важно да можем да включим националните от резултати от, обид... от одитите в своята дейност. От друга страна обаче има възможности за съвместен контрол. Според мен, друг основен приоритет би бил националните аудитори и аудитни органи да насочат повече внимание към контролирането на използването на европейските ресурси. Много добър, добра практика е доклада Вандис, който обсъждахме в националните парламенти. И така се дава това това е начина да се даде принос към по-резултатното използване на ресурсите в бъдеще. В това отношение, колкото по-широко се използват националните одитни сертификати, толкова по-добри ще бъдат и резултатите. Според мен Европейската сметна палата и Европейския парламент трябва да бъдат съюзници, защото имаме едни и същи интереси да служим на гражданите. В случай, че бъде избрана, като един независим и безпристрастен а, член на палатата ще използвам всичките си аналитични и надзорни правомощия, за да служа на а, Европейския съюз, да а, подпомагам най-доброто възможно използване на обществените финанси и да осигуря устойчивото управление на европейските институции. Благодаря ви за вниманието и съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря. Докладчикът на проекто доклада е подготвил за нас един текст, а той има думата сега. Uh, sorry, Madam President, I... Извинявайте, госпожо председател, само една секунда. Благодаря, госпожо кандидат, казва господин Тарант. Да, наистина животът в Люксембург е много скучен, но вие може да си го направите доста по-интересен с вашите дейности. Е, Люксембург в сравнение с Унгария е една много-много малка страна. Винаги съм имал няколко въпроса към кандидатите, които се стремят към Сметната палата. Искам да започна с специален въпрос, тъй като вие сте били член на Европейския парламент, така че моят въпрос е колко строга ще бъдете и бихте били по отношение на дейностите на Европейския парламент и как бихте гледали на разходваните средства, как бихте ги разходвали <clears throat> по най-разходоносен начин, базирайки се на вашия опит от парламента. На втор... втория въпрос, който искам да ви задам, е по-философски. Според мен не е забранено Е, човек след като е бил политик да се заеме с друга, с друга дейност. Но отново към парламента, е, когато вие аудитирате вашите собствени дейности, как бихте могли да разделите тези, тези два пътя, тези две дейности? И на трето място – и може би по-важния, най-важният въпрос. А това вероятно няма да няма да ви засяга, но какво е вашето отношение е, към Централно Европейския университет в Будапешт? Köszönöm szépen, köszönöm a a az elkészített jelentést, azokat a beszélgetést. Благодаря на докладчика за проекта доклада. Благодаря също така и за водените разговори. Първият въпрос беше как ще структурирам независимо своят, своите дейности, след като съм била член на Европейския парламент. Както вече казах, аз съм била заместник-председател на одитна комисия и съм се занимавала с вътрешния одит на парламента. Тук също трябваше да докажа своята независимост и обективност и мисля, че това успях да го сторя много убедително. Нямаше през последните две години е, съмнение, че съм, имала, че съм вземала решения, основани на партийни предпочитания или други такива. Сега по отношение на бюджета 2017 година. Ние всички в парламента сме говорили за, за бюджета 2017 година. Имаше и раз, разговори и решения, които бяха взети и в бюрото на парламента. Аз съм участвала при вземането на тези решения. А, така че, може би, наистина не би било разумно аз да се занимавам с одита на бюджет 2017 година. Но смятам, че това няма да е проблем защото аз няма да принадлежа към този състав, който ще се занимава именно с аудитирането на бюджета 2017 година на парламента. Винаги обаче до момента съм била много внимателна към своята независимост и към своята обективност. Винаги съм държала на това. Освен това, когато е имало въпроси от унгарски е, граждани или пък е имало някакъв унгарски елемент, аз винаги съм внимавала да остана независима и да не съм била въвлечена във вземането на решение по отношение на такива въпроси. Сега за университета. Надявам се този университет да остане в Будапеща и да продължи да работи и да действа в Будапеща. Това го казвам като човек, който принадлежи към академичните среди и като човек, който е преподавал в университет, естествено и като член на Европейския парламент. Има ли докладчика допълнителни въпроси? Не, благодаря. Добре, тогава колегите имат думата госпожа Ела Сендър. Sí, gracias, presidenta. Си. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошли в нашата комисия, госпожо, госпожо Гал, Галпелц. Най-напред. Вие се занимавате с одит с аудитиране, с данъчно облагане. Защо всъщност никога не сте били член на нашата комисия? Да, вашият колег, господин Дойч, е много активен, но бихме искали и вие да сте били член на, ваша, на нашата комисия. Защо всъщност не сте подали тази заявка до сега? Естествено, Сметната палата иска Европейският съюз да прогресира, затова имаме бюджет, ориентиран към резултатите. Така че не става въпрос само за одит, който се занимава с законосъобразността и правилното прилагане на бюджета, а също така занимаваме се и с резултатите, с изпълнението на бюджета малко се притеснявам, че вашето правителство и, и партия, вашата партия, която е в правителството, показва антиевропейска нагласа. Тя е и против някои важни европейски политики, като например миграцията, интеграцията и политиките, свързани с беженците. Бих искала да зная какви са вашите нагласи към тези политики. Вие казахте, че ще останете независима, но и вие ще трябва да оценявате приложението на бюджета, но ще трябва да оценявате и респективните нужди в бъдеще, тъй като Сметната палата казва, кога са разходвани средствата правилно, но също така казва и кога има нужда от повече средства за дадена политика. Тоест, как ще осигурите независимостта в тези мнения и нагласи при взимането на тези решения на фона на нагласите във вашата партия? Освен това, интересуваме и вашето мнение по отношение на инструментите блендинг, т.е. смесеното отдаване на средства от структурните фондове, от ЕФСИ, плана Юнкер. Това е много важен въпрос, който се дискутира в момента. Така че какви са, какво е вашето мнение по отношение на блендинг инструментите? Както каза и госпожа председателката, ние очакваме отдавна номинирания от унгарска страна член на Сметната палата. Ние се радваме, че това сте именно вие, вие сте и жена, това е чудесно. Но питаме се, кога смятате евентуално да се присъедините към Сметната палата? На 1 май или на 1 юни? Отговор. Благодаря, госпожа Лайсендър, за вашия въпрос. Съвсем честно да си кажа, Аз вероятно не съм първата номинирана, но може би последната номинирана от страна на унгарското правителство. И аз се радвам, че съм номинирана. Радвам се, че работата, в която всички ние участваме, Радваме се, че нашата цел да има повече жени в ръководството Радвам се, че вероятно след едно успешно изслушване а, една жена ще може да заеме ръководна позиция. Ние се борим за равноправие между половете в сметната палата. Сега, кога мога да заема поста си, това зависи от съвета. Естествено, аз ще приема решението на съвета и ще се наглася по него. Аз бих искала да бъда член на вашата комисия, тъй като съм била консултант по данъчни въпроси, така е, но моят колега имаше, господин Дойч, имаше интерес и аз не исках да има конфликт между нас. А освен това имах и интереси в други комисии. Е, ЕКОН, например, там нямаше унгарски член, така че това също спадаше в моя професионален профил. Е, имах интереси към ИМКО, това е също нещо, това е също е, област, която ме интересуваше. Смятам, че там има огромен потенциал, който може да се развива в тази комисия. Там има какво много още да се направи, да се вземат решения. Сега, към втората част от вашия въпрос. Наистина, не става дума само Сметната палата да да установява за законосъобразното разходване на средствата. По-важно е действително какво се постига с тези средства в държавите членки. Понякога резултатите не са задоволителни. Ето, стратегията Европа 2020 не бяха постигнати. Аз във всички случаи ще работя за това да имаме повече одити на изпълнението. Естествено, няма да загърбим законосъобразността. Но за да оценяваме правилно резултатите и добре да може да ги измерваме, имаме нужда от добри индикатори. Ако си спомните предишни доклади, на Сметната палата. Ще си спомните и, че имаше от страна на Сметната палата много индикатори, количествени и качествени. Да, може да се работи така с такива индикатори, но ако индикаторите са прекалено сложни, както бяха, то тогава нито времево, нито териториално може да се прави сравнение между резултатите. Според мен, много е важно да направим по-нататъчни стъпки по отношение на контролите, ориентирани към резултатите. Ето, например, какви ще са рендитите, ако има една еколого... екологична инвестиция. Това би била една интересна оценка. Радвам се, че последният доклад на Сметната палата върви към оценка на партньорските споразумения. Е, тук има индикация за това, че трябва индикаторите да се опростят и уеднаквят, защото има разлики между употребата на, няко, на някои е, понятия в държавите членки. Тя трябва да се уеднакви. Сега за моята независимост. Аз не бих си позволила да бъда зависима от е, партийни о, оцветявания. Аз винаги съм била независима и като академичен преподавател. Аз съм имала политическите си убеждения, така е, но никога не съм ги налагала на своите студенти, например. А, Сметната палата е също една инстанция, в която се изисква независимост и аз мисля, че мога да я гарантирам също като заместник-председател на Европейския парламент никога не съм била е, политическа в вземане, при вземането на своите решения. Нямам конфликти на интереси и ако това изслушване има положителен резултат, Бих се радвала на положително становище, защото без него не бих могла да бъда номинирана. Но ако всичко това завърши с успех, ще направя всичко възможно да изпълнявам задачите си успешно. Винаги съм и внимавала за това да не правя изказвания, които могат да се изтълкуват в ущърп на моята независимост. Имам още 8 колеги, които искат да се изказват, да изкажат, казва председателката. Моля ви да бъдете кратки, господин Новаков. Благодаря, ще бъда кратък. Винаги съм положителен, когато колега от нашите среди е номиниран да бъде кандидат за член на Сметната палата. Според мен, това е много сигурен начин да се подобрят отношенията между парламента и Сметната палата, а мисля, че те наистина могат да се подобрят. Сега от името на на Петри Сарвама, колега от НП, и от свое име искам да задам следния въпрос. Госпожо Галпелц, във вашето, вашата биография, във вашите отговори, вие казвате, че имате знания за финансовата система на Европейския съюз и одитните процедури. Също така вие сте доказали вашата, вашите умения да развивате системата, основана на добри практики и политически опции. Така че бих искал да ви попитам за това как бихте укрепили и подобрили процедурите на Сметната палата, по които той изпълнява задачите си, ако, сте, ми, ако, ако вземете този пост. Сега за освобождаването на отговорност, тези, тази процедура, например, важно е да има качествена информация за ефективното използване на европейските фондове, за да се развиват политики и правила, при които се разходват европейските средства. Какви конкретни мерки смятате да предприемете на, форма, на, на фона на е, одитите на изпълнение? Освен това, специалните доклади бяха само 9 през 2007 година, тази година, миналата година 36. Каква, какъв е оптималният брой според вас на тези доклади, след като тези специални доклади се увеличават, смятате ли, че качеството трябва да е определящ елемент от количеството и ако да, какви подобрения предвиждате? И накрая, бюджетната комисия в парламента залага много на връзката между Сметната палата и парламента. Вие имате голям опит и много познанства в Европейския парламент. Как бихте, използвате тези, е, как бихте използвали тези предимства за подобряване на отношенията между парламента и Сметната палата? Благодаря за, този, за, за тези въпроси на господин Нова, Новаков и е, благодаря и на господин Сабарма който също е участвал при изготвянето на тези въпроси. Благодаря на двама ви. Искам да започна с първия въпрос, а именно въпроса за одитите на изпълнението. Сигурна съм, че Сметната палата е взела правилно решение, когато е решила, че одитите на изпълнението трябва да са приоритет и че са отделени преориентирани средства за това. Наистина, за тази цел имаме нужда от качествени информации, така е. Тези информации получаваме от държавите членки. Важно е държавите членки да ни дават релевантни информации. На време трябва те да постъпват, за да може аудиторите на Сметната палата да изпълнят своите задачи както трябва. В противен случай това е невъзможно. И няма да могат да съставят съответните доклади. В този смисъл Европейската комисия е направила добра стъпка в правилната посока – с е, интегрирания одитен пакет. И мисля, че контролите ще се подобряват. И трябва да се подобряват, особено контролите на изпълнението. Но искам да подчертая, тези контроли и тези одити не би трябвало да се провеждат в ущърп на одитите на законосъобразността. Сега е, не смятам, че грешките, когато те се измерват, са единствения индикатор, върху който трябва да се съсредоточаваме. Това не е добре. Не е добре също така всяка година да се измислят нови методи, нови методологии, с които да се правят одитите, защото не стига време. Не стига време за правилното провеждане на одитите. Освен това, не бива да се забиваме в подробностите. Трябва ни такива индикатори, които да ни дават възможност да, а, да а, събираме сравнително лесно информацията и то информация, която вече се намира в системата. Това е важно. Важно е както за стратегическите одити и стратегическото планиране, планиране. Тук смятам, че липсваше един елемент, който при обратната връзка към парламента и при обратната връзка от парламента и сметната пала, към сметната палата липсваше. Тоест при двете обратни връзки липсваше един а, много важен елемент. А ние като членове на парламента знаем колко е важна работата на Сметната палата, а също така и членовете на Сметната палата знаят колко е важна работата, свързана с одитите на, на Европейския парламент. И тук имаме нужда от обратна връзка, т.е. от връзка, която може би трябва да се осъществява на ежедневна база. Сега също погледнах как се е променил броят на специалните доклади. Да, броят много се е увеличил, но може би това е добро развитие, добра тенденция. Не искам да кажа веднага, че Е, не искам да започна с критика на евентуалното си бъдещо работно място, но вероятно броят е прекалено голям на тези доклади. Може би е хубаво да се обобщават, обобщават тези специални доклади тематично и ето, например, от 36-те специални доклади се занимават, 4 е, от тях се занимават с е, безработицата. Да, младежката безработица особено е много важна, това не е случайно, но ето не е случайно, че имаме младежка гаранция – и голяма сума от бюджета отиват за младежката гаранция. Това за 6,4 милиарда евро. Това е една много важна област. Има 4,5 милиона хора, млади хора, които нямат работа, които не са в обучение, така че това е един много-много важен въпрос. Но не смятам, че ситуацията ще се подобри, като изготвим четири отделни специални доклада. Може би би било разу, по-разумно да се концентрират тематично специалните доклади. Освен това, времевия хоризонт е много важен. <clears throat> Парламентът може да използва специалните доклади, когато докладите са наистина актуални, когато те идват на, в точното време трябва да се помисли колко време трябва изготвянето на, този, на един специален доклад, каква е методологията. Ето, например, ако имаме специален доклад а, за миграцията, ми този доклад не беше вече актуален, когато го получихме. Не бяха актуални а, статистическите данни, информацията не беше актуална, така че информацията трябва да е наистина актуална, когато получаваме специалния доклад сътрудничеството между парламента и сметната палата. Ако това сътрудничество е добро, това е хубаво и за двете страни. Това е ясно. Сметната палата ще може да работи по-добре, ще постига по-добри резултати и ще може по-добре да гарантираме изпълнението и аудитирането на бюджета. Господин Фленеган от името на Обединената левица. Uh, Благодаря много. Нека незабавно да кажа, че един от, е, е, една от положителните неща е, че имаме е, жена кандидат. Е, Последния път, като а, а, проверявах, жените са 50% от населението, обаче не знам защо кандидатите за сметната палата а, твърде често са мъже, а не жени. Вие сте членка на партията Фидеш. Също така сте заместник, ръководител на тази партия. Била сте 4 години до 2010 година и честно казано, доста бих се е, притеснил да гласувам за който и е да било, който е член на тази партия, като се вземат предвид изявленията на вашия лидер. Коментари от сорта на всеки един мигрант е терорист и заплаха за е, обществената сигурност, е, е с не е решение проблем, те са не лекарство. Европейския съюз не е решение проблем, не е лекарство от рова, принуждават ни да я погълнем. Можете ли да направите коментари по това? И ако не сте съгласна с тези изказвания, защо не, е, е, ги, защо не се изказвате против тях? Аз мога да е, кажа, че е, в е, моята страна. Е, и хора като мен, които имат братя и сестри родени в Лондон като мигранти от, от моята страна, един от тях живее там, да приема някой, който твърди, че мигрантите са проблем, отрова, терористи. Защо да гласувам за вас? И за да гласувам за вас, готова ли сте да се противопоставите на тези позиции на вашия лидер? Защото той няма каквито и да било задръжки и скруполи и е готов да изхвърля а, и възрастни деца от страната, дори когато нямат какво да ядат. Искам да ви напомня, че ние говорим с госпожа Галпелца, не с унгарския ръководител на партията и на правителството. Имате думата, госпожо Галпелц. Благодаря. Благодаря, господин Фланеган, за това, което казахте. Естествено разбирам вашите вашите аргументи и се радвам, че като жена мога да отговоря на тези въпроси. Но за да мога да осъществявам своя собствен баланс, аз съм с панталон днес. Така че мога да говоря от името и на жените, и на мъжете. <clears throat> От 2005 година аз съм заместник-председателка на пар партията и председателка на, а, гру на групата на жените в партията. Застъпвала съм се за а, семейната политика, това, което може да прочетете в документите. И аз се гордея с предложенията и резултатите, които съм постигнала по това време. Така че в партията ние не мислим еднакво винаги по всички въпроси. Това, което е важно днес, според мен, за мен, е, че мислим по един и същи начин по специализираните въпроси. Сега наистина имаме разлика по политически въпроси. Е, това е така в парламента. Но в сметната палата, за сметната палата това не е от съществено значение. Там човек трябва да е експерт и да е специалист. И смятам, че досегашната ми работа може да служи за гаранция като за това, че съм компетентна, че не зависи от политически разцветки в своята професионална работа. Аз естествено мога да приема, ако не гласувате за мен. Въпреки това, моля ви, помислете си за какво става дума. Тук става дума за специализирано изслушване. Аз не смятам, че може да намерите съмнения за пристрастност в моята професионална, професионална кариера. Така че повярвайте ми, това, което професионално съм правила преди, ще го правя и в бъдеще. Ще бъда специалист. Сега, свободното движение на, на хора, това е основно право. Кой откъде отива, от коя държава членка отива за търси работа в друга държава членка, това е право. Ако аз можех да дам, да взема някакво решение сама, бих дала възможност на всички хора, особено младите хора, да търсят работа навсякъде, във всички държави и членки. Ако погледнем хората, които търсят работа в други страни, ако погледнем броя на, на, особено на младите хора, които търсят работа в чужбина, в Европа и в Америка, този брой не е изобщо голям. 64, 46 милиона са това. Когато хората напуснат училище и се озоват като безработни на пазара, това е много тъжно, така че важно е за нас да продължим да поддържаме свободното движение на работна сила. Това е моето становище. Но така или иначе връщам се на своята компетентност като специалист. Господин Штас. Благодаря много, госпожо председател. Бих искала да, бих искала да кажа добре дошла на кандидатката. И аз като господин Фланаган съм доволен, че е предложена жена за тази позиция. Важно е да се постигне добро равновесие в сметната палата. Вие сте от Фидеш, партията, която държи мнозинството в Унгария. Мнозинство, което съвсем не е познато като подкрепящо спрямо неправителствените организации вашето правителство казва, че подкрепата за неправителствените организации може да е заплаха за сигурността на Унгария. на Европейския съюз продължава да подкрепя неправителствени организации. Има непряко финансиране от Европейския съюз, отиващо към неправителствени организации. И моят въпрос към вас е съгласна ли сте с управля... управляващото мнозинство във вашата страна и неговите твърдения, че финансовата подкрепа за неправителствени организации може да бъде заплаха за Унгария. И ако има пряка подкрепа от европейския бюджет към унгарски неправителствени организации, които се борят за защита на правата на човека или защита на демократичните ценности, това според тях може да е заплаха за вътрешната сигурност в Унгария.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 правят много. Аз също работих в началото на своята кариера. Аз работих като председател на една неправителствена организация. Аз исках да подкрепя развитието на родния си град. Исках да правя нещо повече от, е, само, от само това да преподавам в университета. Така че <clears throat> ангажирах се в една неправителствена организация, станах ръковод... нейн ръководител. Тази организация се занимаваше с правата на жените. Аз реших, че това е важно, защото имаше много а, жени и семейства в неравностойно положение и аз реших да използвам своят, своите връзки, своите познанства за подобряването на тяхното състояние. Така че да, аз съм член на Фидес, но съм била и е, председател на неправителствена организация. Аз ще продължа да подкрепям неправителствените организации. Сега, ако има конфликт на интереси, аз бих напуснал неправителствената организация и партията Фидес. Мисля обаче наистина, че имаме нужда от неправителствени организации, тъй като те поемат много важни задачи. В същото време обаче, не смятам, че става дума за дейностите на неправителствените организации. Става въпрос а, за това, че е, неправителствените организации представляват проблем, ако тяхната дейност се насочи в лоша, неправилна посока. Ето, например, ако моята неправителствена организация бе решила да ощети моят роден град Мишкош, това би било много лошо но сигурна съм, че 100% от неправителствените организации дават добавена стойност. Сега за финансовите средства. Няма проблем тези неправителствени организации да бъдат подкрепени и отвън. В противен случай те не биха могли да съществуват. Те имат нужда от подкрепа, включително и от европейския бюджет но би било хубаво финансирането да е прозрачно. Що се отнася до организацията, към която аз принадлежа, е, мога да кажа, че тази организация би била щастлива, ако получава средства и подкрепа. Но аз също така бих се застъпила <clears throat> за прозрачността при разходването на тези средства. Публичност и прозрачност. Това са ключовите думи тук. Така се осигурява законосъобразността на дейността на неправителствените организации. Господин Арнот. Much, Благодаря, госпожа председател. Бяха зададали ни доста сериозни въпроси от членове на комисията тази сутрин. Предлага ви се да преминете от високо политизирана позиция към неполитическа позиция, но тази втора позиция на някои моменти може да ви постави в конфликт с комисията, съвета или парламента. И моят въпрос е в допълнение към казаното от господин Танър и господин Фланаган. Самия факт, че вие ще сте отговорна за надзор, представлява съвсем различна позиция от досегашните, които сте изпълнявали. И въпросът не е само да убедите нашата комисия, че сте независима и безпристрастна, а също да ни убедите, е, е, да отговорите до каква степен бихте се чувствали комфортно да се противопоставите на определени институции там, където има нарушения. Е, работила сте като депутат в Европейския парламент доста време. Дайте ни пример къде, за ситуация във вашата политическа партия, където нещо според вас е било грешно и сте взела твърда позиция против а, е, случващото се или против тази а, е, позиция, или пък а, е, същото нещо, но във вашата политическа група. И а, сте го направила публично. И в допълнение към това, а, що се отнася до това преминаване от ролята на политик към ролята на отговорен за надзора. Как смятате, че е, ще се възприема това от обществеността? Ще бъдете ли човек, който обществеността би могла да възприема като способен да задава тези сложни, строги въпроси и да осъществява строг надзор? Колеги, е, мисля, че малко <clears throat> прекрачваме границата, тъй като навлизаме в, в, е, е, в обсега на съвестността на кандидатката, но тя има думата. Благодаря, господин колега. Отдавна говорим с вас в парламента Вашият въпрос, естествено, не беше лек. Сега, моето решение да поема аполитична роля е мое решение, но то не ми е чуждо. Тази роля, която поемам, която ще е аполитична, тя не ми е чужда. Аз съм работила, както казах, в университети, и винаги тогава съм била независима и компетентна, така да се каже. <clears throat> Сега за конфликтите на интереси. Ако има конфликт на интереси, те просто трябва да бъдат преодолени. Ето, като аудиторка, аз бих се държала така, че да отговарям на изискванията на разпоредбите. Тези разпоредби са заложени в споразумението между ОЛАФ и Сметната палата и аз ще се постарая да изпълня задачата, която ми се възлага по възможно най-добрият начин. Естествено, аз си имам своите убеждения, своите мнения, дори в политическа група или в партия човек има, е, хората имат различни мнения. Когато една политическа група или моята партия е взела дадено решение, аз би трябвало и съм подкрепила това решение, въпреки че в определени случаи съм била на, била на друго мнение. Тоест, когато моето лично убеждение, моето лично мнение се е различавало от това на, на мнозинството, аз въпреки това е в крайна сметка е трябвало да под, подкрепя общата нагласа. Но освен това съм и експертка, е, специалистка, е, т.е. човек, който идва от академичните среди. Аз съм такъв тип политик. Аз говоря по теми, които разбирам и когато се говори за те, по, по тема, от която не разбирам много, аз приемам мнението на мнозинството. Председателката, ще ви помоля, колеги, да бъдат кратки. Господин Салафранка. Благодаря, госпожо председател. Ето тук съм седнал. От много години съм в една и съща политическа група с госпожа Галпелт, но никога не съм имал възможност да а, разговарям с нея, така че за мен е удоволствие да разговарям с нея сега и е удоволствие да видя, че нейното CV е отлично за работата, за която е номинирана да кандидатства. Работила е в съответните области в Европейския парламент, била е член на бюрото, прочетох отговора на въпросника и виждам, че също така тя е работила по Европейската Европейски банков орган, така че, е, що се отнася до номинацията, е, най-важното е кандидатът може ли да изпълнява задълженията. Смятам, че госпожа Галпелц отговаря на профила и е компетентна да изпълнява тези задължения. Смятам, че самият факт, че тя е била член на Европейски парламент, вече представлява квалификация в тази посока. Тя съвсем не, е, не би била първия депутат от Европейския парламент, който след това става член на Сметната палата. Имало и други. Във вашия въпросник прочетох въпроси, зададени за отношенията между Сметната палата и Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. Можете ли да направите коментари за сроковете, в които Сметната палата изготвя докладите си? Получавате комисия, палатата получава много информация от националните органи. Може ли да направите коментар? Колегата Дойч има думата. Eh, Благодаря. Искам да продължа от там, където спря господин Салафранка mennyire megfelelnek a független, befolyásmentes Európa. Много важно е членовете на Сметната палата да са професионалисти, така е, важно е те да са абсолютно независими. И естествено това е изискването и към всички аудитори, които идват от Европейския парламент, т.е. които са били членове на Европейския парламент. Видяхме много добри е, примери при финландския, при българския аудитор, също така и при немския колеги, всички те тримата са били членове на Европейския парламент, те са били партийни политици, политици от определени партии. Така че мисля, че в този случай няма да има проблем. Вие също сте много квалифицирани. Доказали сте вашата компетентност в миналото, тя въжи естествено и за настоящето. Вие сте показвали, че работите независимо, че работите обективно при гласувания също сте показвали, че имате свое мнение – И е, много политически групи, няколко политически групи ви подкрепиха да заемете поста на заместник-председател на, на Европейския парламент, така че към вас не е имало съмнение в такъв смисъл. Въпросът обаче се задава дали вие бихте могли да поддържате добри отношения между двете институции? и да успеете да накарате съвета да престане да играе игрички, а да може да работим и с него заедно, а, <clears throat> когато става дума за бюджетни процедури, за освобождаване от отговорност и други процедури. Важно е Европейският парламент да има съюзник в лицето на Сметната палата а, във ваше лице. Госпожа Шмидт. Благодаря. Я се радвам, че госпожа колежката е жена. Ние от левите подкрепяме тази кандидатура. Сега <clears throat> говорихме за специалните доклади. Въпросът, моят въпрос е, тези специални доклади се обсъждат и след това из, изчезват. Би било хубаво Сметната палата да помисли за това каква, какво може да е последствието след като тези е, специални доклади са изготвени. Как могат те да бъдат използвани по-добре? За другите доклади на Сметната палата, там има препоръки. Тези препоръки се обсъждат в комисията и изчезват пак в една нирвана. Някъде. Би било хубаво, ако и тези доклади имат някакво последствие и тези информации, които са заложени в тези доклади, някак се отаят в нашата работа. Освен това, информационния обмен с парламента. Мисля, че от страна на Сметната палата информационния поток може да бъде интензивиран. Би било хубаво <clears throat> докладите на Сметната палата да имат по-дълготрайно въздействие. Ние отхвърлихме преди няколко месеца полския кандидат – а, но съвета го утвърди. Сега, как а, смятате, че ще може да работите с този колега в бъдеще? Колегата Фланаган. Uh, Говорите, че е, за, е, за защитаване на правата на жените. Ръководителят на вашата партия, е, чийто член продължавате да сте, е, съвсем не е на същото мнение. Той съвсем е, той, е, твърди, че жените не могат да бъдат политици в Унгария, не могат да бъдат добри политици, тъй като не могат да понасят критиките на обществеността. Казахте, че не споделяте всички позиции на лидера на вашата партия. Ами кои позиции не споделяте и противопоставила ли сте им сте? Е, защото иначе е, е, тук има колеги, които казват, че вашето си ви е отлично. Но какво е отлично в това да принадлежите на една партия, която, ако беше управляваща в страната, в която аз съм израснал, аз ще да бъда изгонен от там. Бежанците ще бъдат ли допуснати до работа. И ако наистина ги защитавате, предизвик, противопоставила ли сте се на вашия лидер? Well, I'm afraid I believe my question Колега Фланега, вашият въпрос няма никаква връзка с въпроса. Не, въпросът ми има връзка, защото въпрос за личността на кандидатката. Um Вие вече поставихте този въпрос. Но, да, но аз не получих въпрос. Какви, как, как вие се отнасяте към, към расистските настроения на вашия ръководител на партията? Председателката, аз не бих искала и да съм част от вашето семейство. Сега какви са нашите лични нагласи, това не се обсъжда днес тук и сега. Важно е да сме честни към всички наши кандидати. Е, тези въпроси, които поставяте вие, не са честни. Ние никога не сме поставили въпроса до къде и как подкрепяте вашия партиен лидер е, и подкрепяте ли го да или не и в какви ситуации и по какви теми. Не, аз съм е, в крайна сметка председателката на тази комисия и ви го казвам като в това си качество и в като член на парламента. Абсолютно съм сигурна, че, е, таз, че нашата кандидатка има и на този въпрос отговор, но смятам, че въпросът беше нечестен, така да се каже. Отговорът на госпожа Галпелц. Да, аз благодаря и за този въпрос. Естествено, че ще отговоря на въпроса на господин Фланеган. Nézd, е, tíz éve, több mint tíz éve egyedüli nőként a Fidesz elnökségnek a tagja vagyok. От 10 години съм единствена жена, член на бюрото на Фидес. Може да помислите, че ръководителят на Фидес презира или мрази поли... жени политици. Това не е така. Нека ви кажа следното. Когато бях депутатка в е, Унгарския парламент, Когато бях в парламента в Ангария, тогава говорихме за е, квотата за жените. Знаете ли кой ме подкрепи за тази квота? Това беше именно нашият партиен ръководител. Сега гласуването не успя. Но това е друг въпрос. Когато станах депутат в Европейския парламент, аз нямах тогава друга подкрепа. Квотата за жени не беше подкрепена нито в Европейския парламент, нито другаде. Е тогава аз пък се опитах от, е, от страната на семейната политика да подобря желен, положението на, на жените. Да имаме, т.е. повече жени в ръководни постове. Аз няма нужда да говоря много върху този въпрос. Съгласна съм с председателката. Вие виждате професионалната ми кариера, знаете мое, моите становище, моето мнение. Да, наистина, не винаги в рамките на Фидес имаме едно и също, сме на едно и също мнение при вас. Е също така, но въпреки това сте член на вашата партия, както и аз продължавам да съм член на моята партия. Аз съм по много въпроси на друго мнение но сега не смятам да казвам какви са разликите в моите мнения и спецификите на моите мнения и разликите между моите мнения и мненията на мож, моя ръководител на партията. Сега към въпроса на господин Салафранка. Благодаря ви, господин Салафранка, за любезните думи по повод на моите квалификации. Да, така е. Ние работим понякога в една и съща политическа група, но тъй като работата ни е по-важна, понякога не винаги знаем какъв е професионалният фон на нашите колеги. Не винаги знаем какви са постиженията им. Ние работим в името на по-доброто бъдеще на Европейския съюз и, на, и за, в името на нашите деца. Сега за връзката между Европейската сметна палата и националните сметни палати. Мисля, че работата на националните сметни палати би трябвало по-добре да се отразява в работата на Европейската сметна палата. Трябва да се избягват топлиращи се дейности. Проблем обаче има и той се свежда до методологията и до същността на подаваната информация. Тук трябва да направим наистина, да, да поощрим подобрение. Но не може да поставим под въпрос работата на националните сметни палати. Тяхната работа е много важна и тяхната работа може да стане още по-важна в рамките на одитите на Сметната палата, на Европейската сметна палата. Сега имаме тази декларация за достоверност, за която често говорим – Много е трудно да използваме един индикатор, една декларация и с това да обобщаваме събитията от последните години. Може би е хубаво за това да имаме всяка половин година одит и да изготвяме доклад, обобщителен доклад след приключването на един период. Сега, на въпроса на господин Тойч. От известно време от известно време ние всички не виждаме в лицето на Европейския съвет съюзник. Но всяка монета има две страни. Съветът се основава на един протокол от 70-та година, където е записано, че двата органа не би трябвало да се месят в работата на, на, на другия орган. Но тук става дума за изпълнението на бюджета и за контрола. Е, е много лошо послание навън. Когато всички останали органи, включително и, на омбудс, включително и омбудсмана, отговарят на въпросите на парламента, единствено съветът не го прави. Би било добро решение, ако съветът реши да публикува своето мнение на своята страница. Това би било добре. Посланието в крайна сметка на съвета е, не искам контакт с парламента. Добре, в такъв случай публичността може да е, прозрачността може да е гарантирана по, друга, по друг начин. Сега, <clears throat> за специалните доклади. Може да има тематични области, тъй като ресурсите са доста ограничени. Ресурсите винаги е проблематична точка – Хубаво е наистина резултатите от, от специалните доклади да остават някъде. Те не бива да изчезват в нечие, в нечие архив. Ние сме инвестирали човешка енергия, пари, а резултати не се постигат. Така е. Функцията всъщност на тези специални доклади е да постигнат определени резултати. Ако тези препоръки си останат само препоръки и нямат последствия, и ако докладите просто се обсъдят и не последват законодателни предложения или изменения, и ако тези специални доклади не се вземат предвид при бюджетното планиране, то ясно е, тези доклади нямат никакво значение, не постигат резултати без обратна връзка, без последствия, тези доклади остават безрезултатни. Това е така и смятам, че това трябва да бъде променено. В заключение искам да кажа благодаря ви на въпросите, благодаря на възм... въз... ви за възможността да им отговоря. За мен беше чест. Господин Шалкс иска думата като последен. Благодаря, госпожо председател. Аз всъщност бях вдигнал ръка, обаче мисля, че не забелязахте, че искам думата. Добре дошла в нашата комисия. Сметната палата играе важна роля в контрол на финансите на Европейския съюз. Също време на ОЛАФ, институцията бореща с измамите с европейски средства, е, също има правомощия да разследва измами, свързани с бюджет на Европейския съюз. Европейската сметна палата е подписала междуинституционното споразумение, което предоставя компетенции на ОЛАФ за провеждане на разследвания и възоснова на разследвания на ОЛАФ е възможно член на Сметната палата също да бъде осъден за измами. Олаф им контролира доста дейности, включително и тези на членовете на Сметната палата – а същевременно Олаф може да бъде разследван от сметната палата. Доста сложна, ор, орнаментално сложна е ситуацията, почти като барока в унгарския замък Годоло. Какво е вашето мнение за нея?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 Типовете проверки, които се провеждаха, са се променили значително през последните 7 години. Сметната палата получи нови задачи и трябва да се адаптира към тях. Има също преглед на дейността на членовете на Сметната палата. Не мисля, че е погрешно Сметната палата да извършва своите задължения. Съвсем естествено е Сметната палата да проверява дали бюджетът на Олаф се използва правомерно. Не виждам какъв е проблема в това. Начинът да се разреши парадокса, който вие споменахте, е институционно, междуинституционно споразумение между ОЛАФ и Сметната палата. Нещо, което въжи и за всички останали ситуации, в които би могло да има подобни трудности. И така, ако Сметната палата установи наредности или измами, тя е длъжна да предприеме съответните стъпки. Това въжи включително и ако такива ситуации има при ОЛАФ. Всяка една система може да бъде подобрена. Смятам, че сътрудничеството е именно една от областите, в които можем да се предвижим напред. Трябва да се подобри и правото в областта. Благодаря, давам думата на докладчика господин Тарант. Благодаря, госпожо председател винаги съм се възхищавал по начин, на начина по който ръководите работата на нашата парламентарна комисия. Е, и сега се движим почти по график благодарение на вашите усилия. Обаче имаме едно възражение. Принципно сте права, че въпросите на господин Фланаган не са насочени конкретно към аудитирането като професия. Същевременно членовете на нашата парламентарна комисия би трябвало да могат да задават всякакви въпроси, тъй като те са представители на различни гласоподаватели. Моя отговорност е да изготвя доклада. Ще гласуваме след това по този доклад. И тук ще помоля за това да ми а, простите, но, както каза господин Фланаган, не всички мигранти са лоши хора. И тогава господин Фланаган също трябва да си помисли, че може би дори не всички членове на Фидеш са лоши хора. Та иначе научихме много за идеите и позициите на госпожа Гал Пелц. И бих казал, че по принцип ми се струва, че е разумно да напиша един положителен доклад, но трябва да имаме предвид договорите, можем да гласуваме по един и друг начин. Това не е в ущърп на съвета. Основният въпрос днес е, че когато нашата парламентарна комисия се произнася, резолюцията не може да бъде променена от съвета. Това е моето становище от, като докладчик. Благодаря. Благодаря много за това. Приключваме това публично изслушване. Групите имат и нужда да се срещнат вътрешно. Всички, които няма да гласуват, които нямат право да гласуват, моля да напуснат залата. Всички, които не са депутати или съветници, моля да напуснат залата. Пет минути за обсъждане и след това тайно гласуване. Не повече от 5 минути имате. Ще се видим отново в 11 без 2 който няма право да присъства в залата при заседание